Салвадор. За 4 минути давам думата на докладчика. Госпожо председател, госпожо комисар, днешният дебат има една важна история. Европейският парламент и съветът е, взеха две много важни решения е, в миналото които ни дадоха възможност да вземем това решение. Най-напред парламентът реши една страна като Еквадор, страна, която има своя собствена политика и успя да надмогне бедността, която успя да доведе е, населението до там, че да има 4000 е, долара на глава годишно доход. Е, тази страна бе изключена от споразумението за свободна търговия. Е, това споразумение бе подписано, бе преговорено само с Перу и Колумбия. По принцип това споразумение бе е, конципирано като регионално споразумение. Днес е, президентът Корея искаше, всъщност искаше да подпише альтернативно споразумение. Но вместо това Европейския съюз, Европейската комисия разреши присъединяването само към споразумението за свободна търговия. Сметката излезе правилна, защото някои от най-важните експортни продукти на Еквадор не успяха да намерят своите пазари, така че е, Еквадор в крайна сметка се реши да се присъедини към споразумението заедно с Перо и Колумбия. Това е, е доста противоречива стъпка сред гражданското общество. С това решение, което взимаме ние в момента, даваме възможност е, Еквадор да мине по моста към безмитните търговски преференции. Мисля, че комисията нарочно си затвори очите пред вътрешно-политическата ситуация в Еквадор. комисията си оставя вратичка във всеки момент да прекъсне отношенията с екс, е, е, е, с Еквадор, ако правителството не се държи както комисията предполага. За съжаление, това бе подкрепено от парламента. Мнозинство в парламента подкрепи и правото на парламента да наложи вето, ако комисията реши да прекрати прилагането на мерките по отношение на Еквадор. Това според мен е грешка. Надявам се от това да не стане прецедент. Уважаеми колеги, въпреки това апелирам към вас да подкрепите регламента, да подкрепите това <clears throat> решение и да запазите по този начин износа на Еквадор. Благодаря, господин Шолц. А сега давам думата отново на комисар Малмстрем. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Това е важен момент за отношенията между Европейския съюз и Еквадор. Само няколко години след като излезе от преговорите 2009 година, Еквадор направи ясен и важен политически избор за интегриране в системата на световната търговия. Аз имах среща миналата седмица с, с еквадорският министр на външните работи говорихме за подписването, за присъединяването на Еквадор към а, споразумението между Европейския съюз, Колумбия и Перо. Това ще даде възможност на страната за диверсификация на търговията и на економиката и подобряване на жизния стандарт. Трябва да насърчаваме и поддържаме този избор на Еквадор, като Регламентът е важно допълнение към стъпките към СТО. Предлагаме бързо да се приеме този регламент, за да няма прекъсване в набраната скорост ще се разширят действията. Както знаете, е, Еквадор в края на годината излиза от системата за общата схема за преференции като под 2% са облагодетелстващите от тази схема. Е, ние ще осъществим мост до влизането в сила е, на, в пълна степен на споразумението. Това ще е в полза на всички е, работещи в сферата на външната търговия, както в Европейския съюз и по-важното в Еквадор. Ако това не стане, изведнъж през януари ще се вдигна драстично митато, е, митата за еквадорските стоки и след това те ще паднат, е, ще се загуби пазарен дял, а възвръщането му после е много трудно. Става въпрос за 20% и отгоре нарастване на метата за скариди, рибатон и други продукти. Знам, че за мнозина в парламента е много важно как ще се прилага този регламент, особено когато става въпрос за изискването за ефективното прилагане от страна на а, Еквадор на различните конвек... конвенции на Международната организация на труда. Това е важно и за мен и поставям този въпрос при среща с министъра миналата седмица. Искам да ви уверя, че ще следим нещата и ще информираме парламента за прилагането на тези разпоредби. Имаме готовност, и ваше поискване, да ви а, представим актуална информация за прилагането и на регламента, така че да се спазват добрите практики в контекста на общата схема за търговски преференции. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега от политическите групи господин Сантяго с Хела от НП. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, през юни Преговорите за търговско споразумение между Еквадор и Европейския съюз бяха овенчани увенчани с успех. Това споразумение ще е от полза и за двете страни, въпреки че ще трябва да изчакаме две години преди то да влезе в сила. През юни следващата година Еквадор няма да се ползва вече от общите тарифни преференции, което е жалко. С настоящото предложение за регламент се търсеше решение на този проблем. В Световната търговска организация ние всички гласувахме извинете, в групата по търговски въпроси гласувахме единодушно предложението на комисията, защото не искахме да забавяме преговорите. Приемайки този регламент, както за вносителите, така и за износителите ще бъде възможно да продължат да работят при нормални условия, без да трябва да плащат високи мита, високи мета, които биха нанесли щети на предприятията в Еквадор, както и на пред... европейските предприятия, които работят с Еквадор. Ето защо а, трябва да гласуваме за това споразумение утре. Бих искал да благодаря на докладчика господин Шоц за отличната му работа и бих искал да кажа добре дошъл на Еквадор, добре дошъл в клуба на а, търговския обмен. Благодаря господин Ачел е от името на социалистите. Благодаря. Аз също искам да поздравя господин Шолц за работата по това досие. Ние подкрепихме неговите изменения. Европейският съюз, както разбираме, е, е най-важният партньор, търговски партньор на Еква... Еквадор. Нарушение в търговията с Европейския съюз щеше да отсвети много негативно и цялата економика на Еквадор. С това мостово решение ние успяваме да поощрим и по-нататък търговията между двете страни, така че и двете страни да имат взаимна полза от връзките си. Реципрочността обаче е важна. Европейския съюз също трябва да има същите облаги от споразумението, както и Еквадор. И приветствам факта, също така, че има и предпазна клауса за европейските производители. Мисля, че това е добре и за това благодаря на комисията и на докладчика. Благодаря господин Мар... Мартен, а сега господин Рамон Товарселс има думата за минута и половина. данк, Благодаря, госпожо председател. Благодаря много е, за е, упоритата работа и доброто сътрудничество. Приветствам този дебат и утрешното гласуване след един позитивен е, дебат миналата седмица беше важно въпросът да се реши преди края на годината. Одобряването на това споразумение преди края на годината е особено важно, защото сега трябва да се договорят много търговски споразумения с Еквадор, които да има действие едната година именно разширяването на търговските отношения може да насърчи нашият економически растеж в по-голяма степен, отколкото сделките с държавен дълг. Приветствам отмененето на регулаторни бариери. Накрая либералите в комисията бяха против предлагането от докладчика изменения, тъй като преценихме, че това забавя прилагането на споразумението. Аз напълно подкрепям решението да се разшири достъпа на определени стоки от Еквадор преди да влезе в сила общото споразумение. Но това трябва да е и условие към а Еквадор да отвори своя пазар за европейските производители. Искам също да кажа, че е, актуалното положение по отношение на Русия трябва още повече да ни тласка към търсене на нови а, нови пазари в Азия и Централна и Южна Америка. Благодаря. Благодаря ви много. Сега Ска Келър от Зелените. Благодаря ви. Аз също бих искала да благодаря на докладчика. Но а, по същество за доклада не съм изцяло удовлетворена, защото както господин Шолц заяви, това показва, че нашата търговия, търговски отношения не работят за развитието. А, ре, създадохме регламента, с цел да подпомогнем развиващите се държави да е, решат дали биха искали да получат достъп до европейския пазар или да изберат споразумение за свободна търговия. Не смятам, че това е най-доброто, което можем да направим за развитието. Това е един вид изнудване и подкопаваме възможностите за развитие на тези държави. Еквадор бе насилен да се присъедини към споразумението, защото помним какво стана с Колумбия, която загуби достъпа до пазарите. Затова приканваме вас, госпожо комисар, да преосмислите политиката за развитие. Много може да се направи много в това отношение, но за съжаление с това подкопаваме бъдещите индекси. Трябва да има някаква промяна. Благодаря señora presidenta yo también quiero felicitar a todos los protagonistas de este acuerdo en particular. господин рамон благодаря госпожо председател. Аз също искам да благодаря на господин Шолц за неговия прагматизъм. Подкрепям неговите предложения за изменение и мисля, че те ще допринесат за сътрудничеството между Еквадор и Европейския съюз. Еквадор е взел решение и мисля, че това решение е важно за него. Латиноамериканците все повече гледат към Тихия океан и не толкова към Европейския съюз. Това решение тук е възможност да усилим нашите отношения и нашите връзки. Имаме голяма отговорност. Имаме сътрудничество, което може да стане много важно и за двете страни. За това се радвам, че това решение ще е от политическо и економическо значение. Следващият оратор. Еквадор Госпожа Картан Дарлинг, благодаря ви много. През следващите месеци ще, Еквадор ще се присъедини към споразумението между Европейския съюз, Колумбия и Перу, но тази седмица ще е, изгуби своите преференции по силата на общата схема на преференциите. Радвам се, че няма да се получи прекъсване в търговските отношения преди нашето гласуване. Това не предопределя нашето решение, а е, ни дава възможност възможност да се установят връзки и диалог с съответните власти, но преди две години имаше искане към страните от, от общността в Андите и в е, този момент Колумбия и Перу бяха сред тях, за да се задействат по отношение на човешките е, права преди да се подпише споразумението. Сключването на това споразумение с е, Еквадор ясно сочи, че това е начин не само за развитие на търговски отношения, а подобряване на, раз, на раз, перспективите за развитие и аз окоръжавам Еквадор да продължава тази посока. Благодаря. Благодаря ви. Господин Даниел Каспари, една минута се е записал в процедурата за спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм много благодарен на докладчика, защото той допринесе за това Еквадор да продължи да а, получава търговските си преференции. В противен случай това би било лош вид. Щяхме да имаме ситуацията, че една страна, която иска да има договорни отношения с нас, ще бъде наказана и щяхме да сме свидетели на негативни резултати, за които говори госпожа Келер. Ние не би трябвало <clears throat> да получаваме хората в тези страни. Трябва да разберем, че правителството в те, тази страна, което е избрано, иска да сключи това споразумение. В крайна сметка и ние понякога приемаме решения, с които лично не сме съгласни. За това се радвам и се надявам, че хората в Перу, Колумбия и Еквадор ще имат полза от това споразумение. Благодаря. А сега госпожа Малстрам има думата. Благодаря ви за настоящия дебат. Чрез приемането на този регламент износа към Еквадор няма да бъде променен до влизането в сила на споразумението. Това е необходима междинна стъпка и ще подпомогне от една страна бизнеса. По този начин и Европейския съюз ще има предвидимост в търговските си отношения. Но това ще бъде от полза и на народа на Еквадор. Ще поддържаме по-тесни връзки и ще гледаме гледаме по-бързо да влезе в сила самото споразумение. Важно е Еквадор да диверсифицира своята економика и да работи по изкореняването на бедността в страната. Напредваме също така с оглед и на влизането в сила на споразумението. Участвам протокола да бъде представен на Европейския парламент за одобрение някъде към средата на следващата година. Благодаря още веднъж на докладчика, на господин Шолц, за това, че работи толкова бързо. Очаквам приложението на споразумението да отчете някои от коментарите, които бяха изразени. Аз поделям вашето мнение, че това е едно мощно оръжие, което подпомага на по-бедните държави да се развиват и да се включат в търговската общност. Разбира се, развитието е сред моите приоритети. Както знаете, днес Европейската комисия ви представи работната си програма. Ще има и стратегия, в която ще бъде включен и този аспект. Ще го обсъдиме в колегиума сред комисарите, с министрите на държавите членки и с Европейския парламент. Ще а, получите най-късно до година тази стратегия. И накрая, госпожо председател, бих искала да се възползвам тази възможност, за да пожелая на всички ви весели коледни празници, да ви благодаря за доброто сътрудничество сътрудничество. Очаквам то да продължи през следващата година. Благодаря. Thank you, Commissioner, but the debate is not fully over yet. Благодаря, но дебатът не е приключил. Въпреки това ви благодаря. И сега е, господин Шолц, докладчикът има отново думата. Уважаема госпожо председател, госпожо комисар, благодаря ви за дебата. Е, вижда се поне, че има желание за добри търговски отношения между Европейския съюз и Еквадор. Искам да подчертая, че не винаги а, демо, че не винаги тър, търговията е достатъчно демократична, но тя поне може да бъде честна и справедлива. А, е, през а, е, процеса на ратификация ще имаме възможност следващите месеци да видим, да преценим какви ще бъдат последствията от споразуменията, какви ще бъдат последствията за жизнения стандарт на населението в Еквадор, какви ще бъдат последствията и за е, околната среда. За това е, апелирам към комисията да спре да се намесва в, поли, вътрешно-политическите вътрешно-политическата ситуация на страни, които искат да загърбят неолибералната стратегия и прегръщат инструменти, които са благотворни за развитието на техните страни. Аз като докладчик ще следа много внимателно дали комисията ще иска дори не директно да е, от Еквадор да промени а, е, своята конституция, да даде <clears throat> по-лесен достъп на европейски компании да участват в публичните поръчки на Еквадор. Вси, всички страни в едно споразумение искат да имат оплаки. И в този смисъл се надявам, че Перу и Колумбия също ще, имат, ще могат да се насладят на предимството от това споразумение. Благодаря. А сега аз също искам да пожелая весела коледа и щастлива нова година